Okay, let's start. Don't worry. Okay. Eh, buenas tardes a todos. Добър ден. Започваме след обедното заседание. Тук е гвоздеят на програмата, гвоздеят на деня, а именно пакета за реформи на общата политика в областта на рибарството поздравления на комисар Диманаки за това, че най-накрая бе прият пакета. Прясно пак е прият от преди един-два часа. Заповядайте, слушаме ви с интерес и всъщност много добре дошла сред нас. Thank you, Madam Chair. Dear... Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо председател, уважаема Кармен. Това е за случаят, в който за първи път комисията се обръща към Европейския парламент по повод на общата е, реформа на политиката в областта на риболова като равнопоставен партньор на съвета. Смятам, че днес е специален момент и смятам, че можем да си сътрудничим добре, да работим заедно и днес да поставим началото на една историческа промяна. И така, всички знаем каква е ситуацията, пред която сме изправени намаляващи запаси, свързани с свръх риболова и с изхвърлянето, свързани с свръхголемия капацитет на флотовете и субсидиите. Нашата система ни кара да управляваме на твърде ниско ниво, което е скъпо за дънакоплатеца. В Европейския съюз 75% от запасите са обект на свръхриболов разгледайте този екран. Тук се вижда, че нашите рибари успяват да уловят само една част от това, което са успявали да ловят през 90-те години. Тоест имаме проблем. Проблем, че нашият сектор на риболова не е доходен. Нека ви покажа как се развива нашия флот през последните десетилетия. Горната синя линия показва, че макар да имаме по-малко кораби всяка следваща година, все пак имаме 3% ръст в капацитета на флота. Защо? Тъй като модернизираните кораби а, са такива каквито използваме и ние изграждаме много технологично напреднали а, техника и оборудване. И така, Модернизацията върви ръка за ръка с увеличаващия се капацитет. И нека сега да разгледаме лошата новина, а именно, макар че ам, увеличеният капацитет да е на лице, много а, средства на, дъкон, на данакоплаците, а именно 906 милиона евро, почти 1 милиард, са похарчени за извеждане от употреба на, а, на риболовни съдове от 2000 до 2006 година. Трябва да имаме това предвид през следващите години. Какво можем да направим, за да а, прекъснем този порочен кръг? Какво ще се случи, ако не го направим? Ако не го направим, само 8 запаса от 136 ще бъдат на устойчиви нива през 2022 година. С други думи, ще губим един запас след друг с съответните врежни реакции за екосистемите, които трудно можем да предвидим. А какво да кажем за индустрията? Нашата индустрия ще се изправи пред още по-големи економически напрежения. Цифрите тук показват, че 35% от предприятията днес са на загуба. С настоящата политика 35% от предприятията са на загуба. Така че ако ние не действаме, ще загубим и още повече заетост в областта на риболова, преработката, транспорта, инфраструктурата на пристанищата и така нататък. Това ще се отрази пагубно на нашите крайбрежни региони, които разчитат на риболова. Ето защо трябва да въведем промени. Риболовът допринася за а, сигурността на прехраната, економическия растеж. Ето защо в нашата стратегия за 2020 година искаме да утвърдим риболова като е източник на благосъстояние. Реформата има три стълба – устойчивост, ефикасност и съпосочност. Нека говоря за първия стълб – устойчивост. Става въпрос за екологическа, социална и економическа устойчивост. Това е в сърцето на пакета и тук също имаме няколко елемента. Нека говоря за максималния устойчив улов той трябва да стане законно задължение. Това беше споразумението, което постигнахме през 2002 година в Йоханесбург и е част от а, Конвенцията на ОНЕ. Тоест наше международно задължение. Заключенията на Световната банка в тяхното изследване потъналите, извинете, потъналите милиарди говорят за резултатите на нашата оценка на въздействието и това ни прави картината изключително ясна. Ако възстановим запасите от рибните видове, можем да генерираме допълнителни 2,7 милиард, 2,7 милиарда евро за нашата индустрия. Тоест, ако направим тези усилия, може да няма проблеми за нашия сектор. Имаме много добра оценка на въздействието, много ясно показваме, че ако управляваме така запасите си, че да спазваме максимално устойчивия улов, а, ние можем да генерираме допълнително 2,7 милиарда евро. В следващия слайд виждате как може да се постигне това ниво на максимално устойчивия улов и как могат да изглеждат различните а, видове. Тук пример е с пикшата в Северния Атлантически океан и виждате как се възстановяват запасите и се създават допълнителни доходи за индустрията друг момент, свързан с устойчивостта. Трябва да спрем изхвърлянията, брака. Не може да се изхвърля храна в свят, който е гладен. Това вреди на нашия имидж и е проблемно за данните, които събираме. Ето защо предлагам, разбира се, с един преходен период, който е включен в нашето предложение, но в крайна сметка да а, спазваме квотите, като не допускаме голям а, обем изхвърляне. Така стигам и до втория стълб на нашите принципи, а именно ефективност. Ефикасността е важна за управлението. Това означава да се оставят политическите решения на нивото на парламента и на съвета, а техническите въпроси от типа на големина на окото, видове мрежи и така нататък да останат на нивото на индустрията. Ето защо предлагам вие и съвета да приемете дългосрочен план за конкретните видове в съответните води, така че нивата да остават над максимално а, устойчивите. И така да се разгледат различните възможности за постигане на целите, като да речем затваряне на риболова за определен период или а, определене на конкретни видове оборудване, с което се извършва риболова. Тук става въпрос и за регионализация. Трябва да се направи избора на правилното място. И целта е важна за нас. Да бъде постигната, а не как да бъде постигната. Европейския съюз трябва да бъде фарът, който показва пътя. Това е нашата задача. А държавите членки, регионите трябва да управляват сами кораба, избягвайки, разбира се, скалите. Това е изключително преимущество за държавите членки, за регионите, защото по този начин те приемат своята отговорност, не са обект на а, управление от страна на Брюксел в детайлите и така можем напълно да се възползваме от натрупения при тях опит и ноу-хау. А какво да кажем за организациите на производителите с тази роля? Те ще имат още по-голяма с тази реформа ще имат още по-голяма роля. Например, така държавите членки ще бъдат наблюдавани да не нарушават квотите, да използват по-подходящо оборудване и да информират своите граждани за отговорния риболов. Тази реформа ще бъде а, лесна за въвеждане, както и по а, не толкова скъпа за данакоплаците. При концесиите се опитваме да постигнем с един куршум два заека, тъй като искаме хем да се намали флота, така и да въведем забраната за изхвърляне. На много места се използват прехвърляемите количества и квоти, така че не трябва да изхвърляме средства по този начин. Например, в Дания е намален флота с 30%, а пелагичния флот с 50%. Нека сега се обърна към вашите съмнения. Вие сте ги изразили в някои случаи а, по този проблем. Ето защо аз съм ги отчела и съм предложила конкретни решения. Например, прехвърлянията да се ограничат на ниво държави членки. Само а, риболовните а, а, предприятия могат да приемат такива концесии. На следващо място държавите членки могат да имат допълнителни решения, за да се ограничат концентрациите, ако това е необходимо, и да има по този начин економическа връзка но концесиите в областта на риболова не само ще въведат по-добра логика в флота, но и ще спомогнат за забраната за изхвърляне. В бъдеще ще могат да се а, обменят между държавите членки концесиите. Това ще позволи на рибарите да направят две неща. На първо място да имат а, комбинация от квоти, която им служи най-добре. И когато а, един кораб знае, че няма, да речем, 30% от а, а, улова не е покрит с квота, той може достатъчно рано да подаде молба, за да наеме част от квотата и по този начин да избегне изхвърляне. И така стигам до социалната страна на ефективността, тъй като тези прихвърляеми концесии ще доведат до финансова сигурност за тези, които искат да се отделят от сектора и така рибарите и техните семейства ще имат економическа сигурност, ще имат перспективи за развитие в крайбрежните региони, които са изключително важни за Европа. И сега стигаме до третата а, част, третия стълб, свързан с аквакултурите, с а, организацията на, събара, е, на пазара, всичко това трябва да е свързано с е, е, устойчивост и ефикасност и в всички области да има съпосочност. Трябва да знаем какво купуваме. Ето защо подобряваме етикетирането, за да даваме точна информация за происхода на продукта и как е произведен. Създаваме култура на спазване на правилата, за да може потребителите да знаят, а, че това, което закупуват, е отгледано по един устойчив начин. Било то ако купуват като вносен продукт или от нашия риболов. Това обаче също означава, че а, ние няма как да посрещнем нашето търсене на риби само с производство а, на риби. Трябва да въведем промяната по отношение на аквакултурите. Истинска промяна е необходима в това отношение. Аквакултурите имат възможност да въведат едно иновативно отношение към растежа, економическия растеж в много нови области. Тази важна дейност сега ще получи своето добре заслужено място в основния регламент. Предоставяме стратегически указания на европейско ниво по отношение на аквакултурите с общи приоритети и цели. Държавите членки след това ще организират своите дългогодишни планове за създаване на тази а, индустрия, свързана с достъпа до водите и пространствата. Това означава, че трябва ние във външната си политика да проявим същата устойчивост в подхода, както и при нашите собствени води. Ето защо смятам а, да предложа едно ново поколение на споразумения за партньорство в риболова на същите принципи, които прилагаме и вътрешно. Трябва да влизаме в споразумение с трети страни само, ако има свръх количества от даден вид, които не са използвани от местното население и ако науката ни казва, че е безопасно а, да има риболов. Трябва върхона и демократическите принципи да са неделима част от всяко едно от тези споразумения. И нека накрая кажа няколко думи за финансирането. Дами и господа, това са изключително трудни времена в а, економическата област. Аз се борех за до, достатъчно финансиране с моите колеги и е ясно положението на мен ми трябва бюджет подобен на настоящия, за да мога да разпространявам иновациите, устойчивостта и включващ растеж в крайбрежните райони. По-късно тази година ще представя финансовия регламент за Фонда за рибарство, но мога да ви кажа, че предложението на комисията ме зарадва. Много амбициозно е и ще ни даде възможност да осъществим реформата. И в заключение, дами, дами и господа, нека направя едно сравнение с Съединените щати. Необходимо ни е това сравнение. През 90-те години риболова в Съединените щати е бил в ситуация подобна на нашата. Но през 2007 година Конгреса е забранил свръхриболова и в момента квати, квотите се определят според научените съвети и днес Съединените щати имат много по-малко видове, които са обект на свръхриболов, само 15%. Ние имаме 70%, а те 15%, т.е. не са те а, в а, а, лошо положение. Поне по този въпрос. Тоест, ние нямаме друг избор, освен и ние да постигнем успех. Като основна сила в областта на риболова, не можем да си позволим да изоставаме в областта на устойчивостта. Трябва да предложим бъдеще за нашите индустрии и за нашите крайбрежни региони, и за нашия риболов. Надявам се, че вашата помощ и с вашите становища и мнения можем да постигнем този успех. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо комисар. Времето ни е ограничено, така че веднага започвам с даване на думата на координаторите на политическите групи, всеки един по три минути и сега ще прочета останалите, които са се записали. Ето ги. Кун, Хактон, Капоула Сантос, Арсенис, Андрес Барея, Патрао Невес, Реймерс и Билбао. Това бе списъкът на изказалите се. Сега и Санчес Преседо се записва и Румева и Милана. Гала Гере, координатор, така че той ще се изкаже по друг параграф и от името на Народната партия за 3 минути господин Антиноро. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисаря за работата, която е извършила. Днес видяхме тази презентация на пакета за реформи. Не съм имал достатъчно време за да проуча предложението в подробности. Получих го по електронната поща тази сутрин. Не мога да се изкажа по отделните детайли. Ще направя това по-късно. Комисаря представи предложението и отказаното аз мисля, че сме на правилен път – ако правилно съм разбрал, сега ще има регионализация и държавите членки ще имат по-голяма свобода на действие. Днес не успяваме да направим онова, което искаме да направим и общата политика в областта на рибарство се разглежда като враг от нашите рибари. От представеното става ясно, че политиката ще се развива много по-добре. По отношение на регионализацията, тя е най-доброто, е, което се предлага. Очакваме резултати с конкретен характер тук – По отношение на квотите и прехвърлянето на лицензите, мисля, че правилно съм разбрал. Вие казахте, че квотите не извън една държава членка и могат да се прехвърлят само между рибарите. Но има опити за нарушаване на законите. Едно друго предложение е да има ограничен брой лицензи, които да могат да се прехвърлят. Защото ако оставим възможност за безразборни трансфери, ще стигнем до монопол. Голяма част от бизнеса ще бъде в ръцете на няколко големи играчи, компаниите ще е, трупат и трупат е, лицензи на малки е, фирми или рибари. Тук си мисля, че звуча по-социалист от социалистите, но ще е добра идея да следим какво се случва, защото не можем да се изправим пред риск да облагодетелстваме големите компании, а да навредим на малките. Ще коментираме пакета, когато видим подробностите. Госпожа Родо за 3 минути от името на социалистите. Благодаря. Поздравявам госпожа комисаря за тази презентация. Сигурна съм, че в миналото сте се сблъскали с голяма доза съпротива дори от вашите правни служби. В парламента имаме все още много работа. Много хора очакват членовете на Европейския парламент да се държат като представители на своите собствени правителства, но тези хора просто не знаят как работи парламента. Ние се нагърваме с отговорност от името на гражданите и то пряка отговорност. Ние винаги действаме като противовес на тази егоистичност в съвета, ние не защитаваме ирландските, немските или испанските интереси, ние защитаваме общата европейска визия. И този пакет ще проработи само ако поставим пръз в раната, ако посочим къде са проблемите и загърбим националните интереси за благото на компромиса. Мисля, че като отправна точка вашите предложения са добри. Естествено, те трябва да бъдат проучени, тъй като същината винаги е в подробностите. Много от вашите предложения изискват подробен анализ. Очаквам да има една нова жизнеспособна система, възоснова на многогодишните планове за управление. Забраната за изхвърлянията е добра. Мисля, че комисията е създала сега ясни цели, които трябва да бъдат изпълнени с конкретни срокове. Реформата трябва да доведе до промяна в мисленето по отношение на забраната за изхвърлянията, трябва да видим внимателно какви са плюсовете и минусите. По отношение на регионализацията, може би комисията може да направи малко повече тук. Вероятно ние като депутати в Европейския парламент ще успеем да се преборим за тези допълнителни елементи в пакета. По отношение на плащанията, тук се изпраща ясен сигнал. Един въпрос имам към комисаря. Има ли неизпълними квоти, неизпълнимо отдел, и какво означава това? Какво ще кажете и за капацитета на флотата и свръхулова? И накрая по отношение на събирането на данни, може ли да ни дадете малко повече информация? Благодаря, госпожо Родос. Господин Галагер от Алде. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя комисаря за това, че е, тя представи това предложение, но ми се искаше е, първо тя да представи предложението на нас и след това пред медиите, но така се случи е, в крайна сметка за първи път на зи... Е, съместна процедура на взимане на решение. Много се радвам, че това е така, тъй като е, през следващите 12 месеца трябва да има сериозни промени в този пакет. По отношение на индивидуалните квоти. Принципът е добър за някои страни, но госпожо комисар, в моята страна ние ще се противопоставим на този принцип, защото 80% от нашите кораби са под 15 метра. И не искам в селските райони на Ирландия да дойдат големи компании. В краткосрочен план те ще изглеждат привлекателни, и малките рибари ще успеят да върнат заемите си към банките, но в дългосрочен план идеята не е добра. Ние трябва да въведем забрана на продажбите на квоти и изхвърлянията. Естествено, че това е нещо, с което трябва да се занимаем, но не трябва да сме популисти. Не трябва да говорим за интересите на хората в Лондон, на големите компании. Трябва да защитаваме интересите на малките компании, на малките рибари в регионите. По регионализацията аз винаги съм бил за онова, което вие казахте днес в тази област, но не смятам, че нашата позиция е отразена в вашето предложение. Може да има някои правни аспекти, които да са застъпени, но трябва да има силна политическа воля, за да се гарантира, че единната политика за всички ще бъде премахната и е, ще се осъзнае, че онова, което е от полза за Западна Шотландия или Ирландия, не е добро за Средиземно море или за Балтийско море. По това ще трябва да се работи. Радвам се, че по отношение на крайбрежните райони има развитие тук. За размера на корабите аз предпочитам 15 метра като една разделна линия, но няма как. Ще трябва да приемем това, което се предлага тук. Много хора направих е, конкретни предложения, които са добри. Те не са отчетени. Е, от дълго време работите по този пакет и накрая по отношение на контрола и санкциите. Какво смятате? Ако някой наруши една не толкова важна разпоредба на един регламент, той се третира в някои страни като е, престъпник. Искам да видя какво смятате. Благодаря ви за това представяне. Госпожа Лювин за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за направеното представяне. Наистина много наброй и по важност а, теми засегнахте, които, разбира се, ние подкрепяме. Подкрепяме забраната за изхвърляния, но когато четем текста в основния регламент, не става въпрос за пълна забрана на изхвърлянията. Говори се за няколко а, търговски вида, така че съвсем постепенно а, ще стане тази забрана и за това се чудим как ще се въведе, как ще контролираме, ако а, дадени а, рибо, рибари изхвърлят а, някои видове, а други запазват, как ще се контролира това? А, имаме годината 2015 година, става въпрос за международно задължение, нищо по-различно, така че трябва да го подкрепим. Също така казвате, че трябва да се включи законодателството за околната среда на Европейския съюз в а, тази реформа. Съгласни сме, но анализът, който е направила комисията, и то не веднъж, от 2002 година и междината, проверка през 2008 година и Зелената книга от 2009 година има липса на противо, на приоритизация а, за по отношение на политиката в областта на риболова и свързаността и с екологичната политика. А, как ще преодолеем а, тази трудност и този дисонанс? Комисията сравнява с Съединените щати и тяхното законодателство. Но там наистина е незаконно изхвърлянето. Няма избор за тези, които управляват, когато трябва да а, избират между краткосрочни печалби и дългосрочна устойчивост, те имат съвсем ясно указание в законодателството за това какво трябва да изберат като път напред. Това е изключително важно, защото иначе ще продължи това а, дребнаво компрометиране на а, ситуацията, което имахме и преди. Няколко думи към колегите тук. Знаем, че това пред, а, предложение ще се разводни от а, силите в съвета, които се подчиняват на националните интереси. Съгласна съм с госпожа Родост. Ние като парламент трябва да запазим гледището си за цяла Европа, за всички граждани на Европа. Не само днес рибарите в отделните страни, но и благосъстоянието на океаните и моретата, което е много по-голяма част от територията на този съюз от сушата. И когато говорим за устойчивостта на тези води и океани, наистина искам да ви кажа, че според мен трябва да си сътрудничим в, като докладчици в тези предложения, а не да се държим безотговорно. Благодаря ви. Благодаря, господин Феррейра, за 3 минути. Е, Благодаря, госпожо председател. Смятам, че има и по детайлни изследвания по този въпрос, но това, което днес чух, все пак ми позволява да направя следните бележки. По въпроса сега за прехвърляемите квоти. Сега се казват по друг начин, но продължава да става дума за едно и също. Това е не, е нищо ново. От 2002 година впрягаме това понятие. Някои държави членки даже го отхвърлиха. Какви бяха причините? Защо стигнахме до тези идеи за прехвърляеми квоти. Същите са причините и повода, по които стигнахме тогава, каквито са и сега. С други думи, защо не се замислим за някаква друга система, която да е по-малко вредна и която да причинява по-малко концентрация на капитал и на сила на едно място в риболовния бранш? Нямаме, нямаме гаранции за това, че ще се избегне концентрирането на капитал и на политическа мощ. Няма и гаранции за това, че ограниченията няма да бъдат задължителни за по-дългите от 12 метра плавателни съдове. В четвърта точка госпожа комисар каза изведнъж, че това е достатъчно, защото самите държави членки биха могли да вземат допълнителни мерки, за да ограничат концентрирането. Какви са тези допълнителни мерки, госпожо комисар? Може ли по-конкретно да ми обясните. Ако мерките и гаранциите ще бъдат такива, до никъде няма да стигнем. Няма да избегнем концентрирането на индустриална мощ на едно място. Всички задължения, всички регулаторни механизми на вътрешния пазар сочат точно обратното. Не е възможно държавите членки да присъстват в флотата на други държави членки. Няма с други думи никакво правно основание, което да ни дава надежда да вярваме, че ще се осъществи, че ще е възможно. Държавите членки, които на времето не бяха съгласни, продължават да са несъгласни. Достъпа до териториалните води. Друга една тема. Комисията подкрепя идеята за изключителна економическа зона. 12 морски мили. Въпросът ми е следния. Защо това не се превърне в един постоянен принцип. Има предимства, носи предимства, даже да отидем по-далече. Защо не надхвърлим 12-те морски мили и не обхванем изобщо континенталния шелф, за да може да стигнем до 150 или дори до 200 морски мили в случаите на най-отдалечените региони. Всички признаваме необходимостта от научни данни. И има такива научни данни, които подкрепят идеята за увеличаване до 150-200 морски мили. Госпожо комисар, смятате ли, че това е осъществимо? Имам предвид островите, островите без континентарен шеф, е, Азорските по-конкретно. Благодаря. Благодаря, господин Стивенсън, че така ви е, изпреварих и първо дадох думата на господин Феррера, така се наложи. Заповядайте сега вие от името на ЕСР. Благодаря, госпожо председател и извинения от страна на господин Гробарчик поднасям, който нямаше как да е с нас днес. Много пъти чуваме и ви слушаме, госпожо Даманаки, която, когато ни казвате, че искате радикална реформа на политиката, смислена регионализация, но се а, водите борба с Риергарда и а, това, което прочетах, от това, което прочетах, ми се струва, че тази битка е спечелена от бюрократите, а, обе, вие ни обещахте а, един кит, а всъщност а, ни дадохте една сардина. Това е една чудесна възможност, за което говорите, а именно държавите членки сами да решават за размера на окото на мрежата. Хубаво е наистина те сами да решават и по отношение на политиките за изхвърляния. Нали говорихме за цяла кошница от възможности за данъци, квоти, системи за кредит, квоти за улов и така нататък. Цялата тази кошница от възможности, от която държавите членки заедно с учените и с рибарите можеха да изберат, щяха да могат да изберат това, което е най-добре за тях. Но какво се случи с тази кошница, като че ли тя се стопи и изчезна? Поне не я виждам в текста. Надявам се, че не съм прав, но не я виждам. Днес отново повторихте, че се опитвате да постигнете по-малко намесен от страна на Брюксел в управлението на регионално ниво. Всички се опитваме да постигнем това в продължение на три десетилетия, но сме наистина преборени от този микроменеджмент от страна на Брюксел, от тази армия, от бюрократи, цялата тази многообразна палитра от правила, която се въвежда и вие самата сте казвала, че това а, провали а, самата политика за в областта на риболова. Но наистина, в крайна сметка, смятам, че тази реформа, която представяте, е наистина а, твърде разводнена и, и го казвам, а, защото съм учтив и не използвам думите, които а, иначе ми идва да кажа. А, да дам ли думата сега и на останалите, пита председателката, как вие предпочитате, защото вие сте нашият гост. Нямаме достатъчно време, за това нека процедираме нататък, предлага комисарът. Да, 15 човека са се заявили. Така че ако искате после да получите ясен отговор, не дейте да надвишавате една минута. Вече вашите координатори изразиха позицията на партията. Тоест, а за 15 човека по една минута, за да може госпожа комисаря след това да отговори и да приключим на време първият заявил госпожа Довц. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисаря за това, че дойде сред нас. Ще говоря по три основни теми. Децентрализацията, изхвърлянията и ползата. По отношение на децентрализацията искам да кажа, че съм съгласна с Трюен Стивенсън. Мисля, че като цяло сме разочаровани. и Искахме да видим реален напредък не искахме да видим децентрализация от този род. Става въпрос за политически сделки тук по отношение на изхвърлянията. Съгласни сме, че с лошите за потребителя, за индустрията. Ние не искаме напредъка, който вече е постигнат да бъде развален под натиска на медиите. Освен това, напредък се възпрепятства от факта, че според настоящите мерки просто не може да се промени оборудването, защото протоколите постановяват какво оборудване да се използва. И тук давам за пример Ирландско море, например. Така че трябва да имаме по-голямо ударение върху данните, върху рибните запаси, тъй като голяма част, две трети от запасите са в лошо положение. Имаме нужда от ресурси за тях. Благодаря, господин Хаглунд. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисаря за това, че дойде. Ще задам един въпрос. Маломащабния риболов. Когато изготвихме нашия доклад и зелената книга, Доклада беше на колегата Патрал Невеш и беше много добър. Говорихме за необходимостта от специален подход по отношение на маломащабния риболов. Сега виждаме, че регионализацията, която препоръчват колегите от Великобритания, е довела до разочарование и аз съм един от разочарованите. Знам, че за комисията нещата не са лесни. Освен това, аз имах много малко време, естествено, да, да погледна този документ, но поне на пръв поглед Виждам, че тук не е застъпен маломащабния риболов, маломащабния риболов в крайбрежните райони, а трябва да има отделен подход. Бихте ли коментирали какво смятате тук и каква част ще има в реформата този риболов? Чудесно време спазихте, господин Кадек. Благодаря. И аз ще се постарая. Благодаря ви, госпожо комисар. Наистина някои мерки, които ни представихте, са много интересни, само че аз по принцип не споделям много вашия оптимизъм относно някои аспекти на реформата. Не съм за индивидуалните прехвърляеми квоти и не съм съгласен изобщо с това, което наричате вие спасителна жилетка, т.е. концентриране на риболовни права, на риболовни лицензии, Това ще срине дребномащабния риболов. Освен това и корабите, плавателните съдове няма да могат да отговорят на изискванията, няма да могат да отговорят и да им, на изискването да има по-малко брак, по-малко изхвърляния. До 2015 година със сигурност няма да се справим, няма да успеем да изпълним целите от Нагоя. Това са ми бележките, а по принцип знаете, че съм привърженик на морската политика и реформа. Благодаря. Извинявайте, извинявайте, не говорете толкова бързо, защото все пак е, устните преводачи трябва да оживеят и да оцелеят и след това заседание. Не искаме в никакъв случай да ги изтощим до смърт. Моля да уважавате преводачите и техния труд. Господин Кун. Благодаря, госпожо председател. Не смятам, че имаме време за учтивост точно в момента, за това преминавам директно към въпроса. Стабилността е от изключително важна в северния регион за риболов, така че да можем да планираме и да имаме устойчиви системи. Плановете, които вие предлагате, са изключително важни. Трябва ни устойчиви системи надежни за риболов, но не по начин по който предлагате. 15% ограничения плюс-минус е много смело, бих казал. Трябва ни опростена система за рибарите, за да могат те да я разберат и да я спазят. Трябва тези нива да бъдат договорени по прозрачен начин. Трябва да подкрепяме малките предприятия те искат да доставят риба на малките ресторанти и другите малки и средни предприятия, така че на тях им е нужно да имат повече дни по-дълъг сезон. При изхвърлянето трябва да сме много бдителни, трябва да сме изключително внимание е, внимателни. Не искаме просто да се лови риба, която да не се използва. Ако искаме да намалим капацитета и, и флота, как ще се случи това на ниво държави членки? 9% в Германия а, и оратора е прекъснат. Bueno, bueno. Venga, acabado o no? Приключихте ли, господин Кун, или не? А, прекъснаха го. Ако на всичкото отгоре сега и се прекъсвате взаимно, господин Кун, приключихте ли не приключихте? Имате ли още какво да кажете? Wir leben nicht alleine in der Europäischen Union. Wir haben Drittstaaten, mit denen wir. Не сме единствените, които а, работят тук в Европейския съюз. Има и трети страни. Не сме единствените на Земята. и Имаме много страни партньори, Норвегия, те изглежда си спазват а, всичко, но много добре знаят какво се случва пред тях. Нали? Имах три минути. Тук вече ви прекъсвам. Сеньор Хаттон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 Uh, Благодаря, госпожо председател. Надявам се в бъдеще да имаме повече време за това обсъждане. алинея 2 в втората страница четем, че за потенциал за изграждане на устойчив риболов, но имаме няколко примера от Шотландия, които няма да подкрепят това заявление. Днешните документи не показват а, надежда, че това може да се осъществи в бъдеще. Знаете, че общата политика в областта на риболова е провал и трябва да го припознаем, защото а, в момента имаме проблем с а, преговорите за скумрията, но това ще продължи, ако не го а, приемем а, трябва прехвърлямите квоти да са задължителни, но трябва да се отчитат и маломащабните риболовни усилия. А, и както и да наричате а, забраната за изхвърляния, тя няма как да бъде въведена, ако не бъде добре обяснена. И така, предложението съще... включва и едно заявление за варианти за достъп до ресурси и води, не виждам как това включване, този факт, може да позволи смислена регионализация, която да ни даде надеждата, че самите рибари в едни традиционно риболовни страни, като например Шотландия, ще могат да се възползват от устойчивия риболов. Моля, обяснете ми го. Да, да знаете, че ако няма време за всички, ще трябва да се сърдите едни на други. Господин Капула Сантос. Благодаря, господи, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за присъствието и поздравления за добре свършената работа. Знам какво означава човек да превъплатява правила и регламенти в реални действия. Нека да посоча няколко бележки, които имам а именно максимално допустимия улов. Не виждам защо трябва да се престараваме и да отиваме дори отвъд Йоханексбургските препоръки 2015 година е целта поставена в Йоханесбург, след това обаче Нагоя постави 2020 година. По въпроса за индивидуалните прехвърляеми квоти, това трябва да бъде по държави членки, но признакът да бъде доброволен. Защо? Защото ще означава окрупняване, концентриране. И това не е положително, не е хубаво за никого. Трябва да се намери някакъв компромис. Сега, липсата на каквато и да било препратка към модернизацията, към иновацията, защо няма никакви такива бележки? Аз съм за подкрепата на модерното рибно стопонство. Вие сте гъркиня, знаете какво означава стара и изост, морално изостанала флота. Трябва да защитавате новият подход. По въпроса за размерите. Наистина трябва да подписваме споразумения само когато има реално постигната спогодба. Иначе ще рискуваме непремерено. Разбира се, че има научни данни и че може да има и нови, но не бива да рискуваме. Благодаря. Мас преграбсат την драматиката с τον Благодаря, казва Критон Арсенис. Нещата ги обрисувахте доста катастрофално. Питам се обаче, какво ли би се случило през 2020 година, ако сега не се задействаме и при това радикално да се задействаме? Разбирам, че това е вашият призив, но човек може да бъде радикален и в същото време премерен чух от вас препоръка да се работи повече по екосистеми. Какво е, схващате вие под е, това понятие? Трябват ни рибни ресурси, за да ги ловим. Това е ясно. А пък от друга страна трябва да опазваме тези рибни ресурси регионално погледнато. Има региони, където е забранен уловът на определен вид риби. Освен това, разхищението на рибните ресурси и бракът, който се получава, това се дължи до голяма степен, според мен, на ри... съоръженията за риболов. И тук е мястото на науката и на научния подход. Бихме го подкрепили изцяло в реформата на ОПОР. Благодаря. Андрес Барея. Благодаря ви, госпожо. Госпожо комисар, наистина обрисувахте една доста тежка картина и това означава, че грешката е до известна степен наша, не сме били добри управници. Отново се връщаме към регионализацията като подход. Аз съм за регионализацията на подхода. Аз съм испанка, вие сте гъркиня, така че нито една от двете бихме подкрепили децентрализацията като подход. По-скоро солидарността. Не това искам да кажа. Нека да не прехвърляме вината на други организми, нито тежестта на други организации, тежестта на взимането на решения там, където те биха могли да бъдат взети на регионално равнище. Екосистемният, екосистемният подход. Не знам как вие бихте свързали идеята за прехвърляемите квоти с идеята за единният пазар след това връзката ни с трети страни и присъствието ни спря, на световната арена спрямо Китай. Например, Китай в момента има хищническо поведение. Как и кога смятате, че тези връзки ще се осъществят и ще дадат резултат. Благодаря, госпожа Патрао. Е Благодаря, госпожо комисар. Ще бъда съвсем кратка. Всички сме съгласни, че имаме нужда от силна обща политика в областта на рибарството и радикална политика. Аз прегледах набързо вашия документ. Открих някои принципи, които са добри, но не отиваме достатъчно далеч. На първо място по регионализацията. Това, което предлагате, вече е направено. То е приложено на практика по отношение на моделите на управление. Имаме нужда от по-голяма гъвкавост, тъй като сега това, което се предлага е с много строг характер. Трябва да се прави разлика между маломащабен и е, голям риболов. По отношение на рибните ферми, какви е, критерии използвате, регионалните съвети каква роля ще имат те по отношение на аквакултурите, споразуменията с трети страни, те ще гарантират ли човешките права по отношение на китайците, например? Какво може да кажем? Не може да имаме споразумение, защото те разрушават всичко, което сме постигнали. За да имаме силна и радикална обща политика в областта на рибарството имаме нужда от стабилен бюджет. А вие за бюджета казахте, че ще бъде подобен. Госпожа Реймерс. Госпожо Даманаки, вашето предложение поражда много въпроси. Аз ще се придържам само към един въпрос. Изхвърленията. Националните държави ще получават квоти е, за различните видове. Да предположим, че има много ниски квоти за един вид, а много от е, този вид, много риби от този вид се е, окажат като прилов, а другите квоти не са изпълнени. Как ще разрешим този проблем? Флотите няма да могат да излизат в морето повече. Какво ще стане, ако Една от квотите е запълнена, но не всички квоти са запълнени. Това е един от въпросите, които трябва да се обсъдят. Госпожа Билбао. Благодаря, госпожо председател. Казахте 75% свръх улов в главните е, рибни региони и това е така било още от 90-те години. Цитирате и цифри, които са според вас прекалени и са за нарязване на кораби на скраб. Тогава как виждате промяната в е, е, риболовния ни капацитет? мерлузата и хамсията са почти на една и съща цена, каквато преди 10 години. Значи виждате, че няма развитие и загубата продължава да се търпи и да се носи от едни и същи. Как смятате да се справите с непрекъснатите жалби, които валят от европейските рибари заради рибата, която внасяме от трети държави. Смятате ли, че нашето участие в подписването на международни споразумения ще има някакво влияние, някакво влияние на Европ... по принцип на политиката за рибно стопанство, а и по въпросите на разхищенията, на, на брака, Искам да ви попитам, дали с тези дългосрочни планове ще се умеем да дадем някаква альтернатива на ветото, което налага съвета? Или той ще продължава да има примат. По въпроса пак се връщам на споразуменията с трети страни Тайван и Китай. Това са най-големите заплахи за рибарите и за рибният сектор. Какви са вашите предложения за споразумения от ново поколение. Разбира се, че чове... защитането на човешките права са важни. Защо не ги прилагаме тях принципно, както всъщност вече се прави в споразуменията в текстилната област? Благодаря. Господин Милана, благодаря. Госпожо комисар, вярвам, че когато по-късно разгледаме документа по подробно, ще намерим думата опростяване. Надявам се, освен това, че ще се установи правилното равновесие във връзка с економическото въздействие на нашите нови политики. Надявам се, че устойчивостта няма да означава, че само няколко компании или индивиди ще е, пострадат от е, е, или по-скоро ще извлекат полза от тези мерки, които предлагаме. Надявам се, че няма да пострадат и видовете в морето. Ако тази политика се разгърне, ми се струва, че ще има по-малко ловена риба и нашите микроекономики ще разполагат с по-малко ресурси, хората ще напуснат сектора, компаниите ще напуснат Европа. Ще имаме нужда от помощ тук. Това не е единствения отрасъл в Европа. Много хора напускат, например, и сектора на металообработването. Господин Ромела. Искам да се присъединя само към няколко от коментарите, които бяха направени към прехвърляемите квоти. Много е рискована ситуацията. Има спекулация, която се съществява и трябва да се отчетат тези моменти в предложението. Липсва ми а, отговорността на рибаря в това предложение. Те трябва да действат по някакъв отговорен начин. Кой има право да на този риболов не става въпрос само за прехвърлянето, а за кой и кога трябва да има право на даден риболов. И това е принципът, според който трябва да се прецени а, всичко свързано с а, флотите и с начините, а, така че да се опази околната среда кой носи отговорността, когато не става въпрос за големите а, риболовни а, флоти, а става въпрос и за конкретните мало а, а, риболовни усилия. Друг момент. Виждаме в Торинян и на други места рисковани ситуации, в които а, ограниченията се основават на Натура 2000. А, това е друг момент, в който трябва да се свърши с по-голяма бдителност. И накрая, какво стана с човешките права? Уж беше част от това предложение, а, а нещо го няма в момента. Забравено ли е или е махнато в момента, но не, не смятам, че трябва да изпускаме тази клауза за човешките права в предложението. Благодаря, Санчес Преседо. Благодаря и аз, госпожо комисар. Аз съм абсолютно с вас. Смятам, че сребърната нишка, която протича през целия доклад, трябва да бъде устойчивостта. Това ще ни помогне да се приспособим. При това трябва да приспособим риболовното усилие към рибните ресурси. И няма как да се приспособим, ако продължаваме да сме толкова ограничени и сковани като мислене. Ще има ли ще има ли различно управление за едромащабния и за дребномащабния риболов? Това ми е първият въпрос. Втория въпрос. Дали ще се обхващат и не само рибните дейности, а аквакултурата и морските дарове. И на трето място смятам, че трябва да сме последователни в действията си и споразуменията с трети страни. Трябва да се подчиняват на същите критерии, на които се подчинява производството и пласмента на риба тук вътре в Евросъюза. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Пет момента. Не са приемливи индивидуалните прехвърляеми концесии. Това е новото име на това, което наричахме преди квоти и съвсем неприемливо виждаме колко много намаление има в дадени видове, които не са причинени от ирландските рибари, а те трябва да поемат последствията. И накрая, регионализацията. Наистина един размер не е за всички. Трябва да въведем а, обща а, политика в областта на риболова в различни законодателства. Това не е обща политика, това е само първа стъпка и трябва да се направят следващите стъпки, за да постигнем резултата. Чудесно. Някой да е поискал думата и да не я е получил? Няма такива. Няма да има оплаквания, значи. Госпожо комисар, заповядайте за отговор. Thank you. Благодаря. Искам да благодаря на всички оратори за проявения интерес и за изказаните мнения. Нека да обясня какво ще правим от тук нататък. Няма да се върна обратно на чертожната дъска, както последния оратор каза. Всички заедно ще го направим, защото сега има съвместно взимане на решение. Имате право да правите изменения и да предлагате най-добрите решения на всички проблеми. Вие това вече го знаете. Някои проблеми ги има, други ги няма. Вие имате категорични мнения. Някои мнения обаче си противоречат. Има членове на парламента, които са застъпници за по-радикална реформа, други казват, че вървим твърде бързо, така че трябва да има някакво равновесие. Освен това, трябва да сътрудничим с всички служби на комисията. Много се радвам, защото днес имахме консенсус. С консенсус комисията ме подкрепи. Аз съм тук, за да работя в сътрудничество с вас и съм готова да приема вашите предложения, ако има такива. Разбирам, че има нужда от допълнителни разговори и имате нужда да видите предложението в подробности. Има важни подробности в него. Мога да дойда още веднъж да обсъдим това предложение с моите служби, обсъдим вашите въпроси и ще ви дадем конкретни отговори. Направихте бележки по текста, макар че не познавате текста в неговата същност, тъй като той се появи днес. Сега по конкретни въпроси ще се опитам да отговоря конкретно, а вие винаги може да давате вашите мнения. Първо по отношение на регионализацията. Нека да кажа, че това е най-доброто, което можахме да постигнем, ако искаме да останем в съответствие с договорите. Много от вас казаха, че са разочаровани. Нека аз да дам подробно обяснение. Мога да приема а, всяко изменение, което цели по-голяма регионализация при едно условие. Ако правната служба на парламента е, ми даде становище, според което такива изменения са в съответствие с договора. Аз обаче се притеснявам, че някои от вашите предложения противоречат на договора. Например, ако кажете, че квотите трябва да се прехвърлят към регионални органи, можем ли да направим това? Не можем да го направим, защото това е изключителна компетентност на Европейския съюз и договора го забранява. Когато говорите за дългосрочните планове за управление, нека да оставим договора в страни и нека да ви запитам. Честно, иска ли комисията по рибно стопанство да се откаже от правомощията си по отношение на правилата за дългосрочно управление и да прехвърли всички тези правомощия на регионалните органи. Моля ви да проявите е, разум, е, здрав разум. Ние искаме и трябва да зачитаме договора. Може би сме направили грешки, ако сме ги направили, ще работим заедно. И ако има възможност да дадем повече правомощия на регионалните съвети, добре. Това ще стане. Нека обаче да видим правната оценка на правната служба на парламента и нека да видим дали вашите искания ще са в съответствие с договор. Аз Харесвам регионализацията точно толкова, колкото и вие. И съм минала през този ад в съвета, ад на, на договаряне, на преговори. Ние обаче сме направили стъпки в тази посока. Госпожа Доц спомена ирландското оборудване. Регионалният съвет може да реши много по-бързо от Брюксел в тази връзка, за да може да приложи необходимото. Споменахте окото на мрежата. Това не е просто подробност. Ако това е просто подробно, значи всички останали а, технически мерки а, също са, са подробност. Говорите за забрана на риболова в някои области. Защо се обръщате към мен? Смятате, че трябва да дадем още повече възможности. Добре, така да бъде. Това ще стане обаче веднага след като намерим предложения, които а, съответстват на договора. И откровено да ви кажа, предложения от друг характер са свързани и с други недостатъци. Нека да обясня какво се крие в текста и може да правите изменения. Става въпрос тук за прехвърлимите квоти и концесии. Какво да кажем за маломащабния риболов. Държавите членки могат да приемат тези квоти напълно. Така че господин Сантош онова, за което говорим тук, засяга само 16% от вашите риболовни кораби. Положението в Португалия е следното. Имаме 16 плавателни съда над 12 метра, но те улавят 90% от рибата, така че става въпрос само за големите кораби. Това имаме предвид, когато говорим за прехвърляне. Държавите членки могат да предвидят допълнителни гаранции. Говорите за опасността от концентрация. Да, има такава, така че трябва да я предотвратим. Как? Държавите членки могат да кажат, например, че ако а, един кораб с парагади разполага с права за лов, той може да ги прехвърли само на друг кораб с парагади. Това е включено в текста. Държавите членки могат да взимат решения до определено ниво. Така че не забравяйте да погледнете предложенията, които вече са в текста и ако имате конкретни предложения, аз ще ги обсъдя с вас. Нека обаче да прочетем текста. Естествено, че имаме нужда от време, вие имате нужда от време да прочетете текста, аз имам нужда от време, за да проуча вашите коментари и можем да работим след това активно, за да видим какво може да се постигне. Господин Галахър, много говорихте за прехвърлянията е, на квоти в Ирландия. Нека да дам един пример. Ако Ирландия иска да има а, права а, по отношение на лангустините, нека да кажем, че тези права ще могат да се прехвърлят само по отношение на друг кораб, който лови лангустини. Оратора говори без микрофон. Точно така, господин Галаха. Ясно казваме, че се забранява продажбата на права за улов извън съответната държава. Така че, ако си дадем време да обсъдим нещата подробно, ще стигнем до решение. По отношение на изхвърлянията, е, да премахнем тази практика не е лесно. Някои хора казват, че вървим твърде бързо, някои казват, че много се бавим. Ние се опитваме да поставим ударението върху видове, които са с голяма търговска стойност. Опитваме се да прекратим практиката на изхвърлянията за тези видове. В отговор на вашия въпрос, какво ще стане, ако един рибар изчерпи а, е, своята квота, той трябва да спре улова напълно. След а, е, коя година, не помня коя точно, за квотите, най-ценният вид е, ще първия вид, който когато е изчерпан, ще доведе до прекратяване на риболова. Значи, съответният рибар ще има стимул да разтоварва всичко законно. Ще му дадем стимули за спазване на правилата. Е, ние искаме да действаме постепенно, защото искаме все повече и повече видове да станат обект на забрана. Е, но е, постепенният подход ще ни помогне да уверим рибарите, че ще имат достатъчно средства за изграждане на складове. We have a lot of issues to be solved in cooperation of course with them and this is the way it goes. Ще се опитаме да дадем максимални гаранции на, на рибарите за, за техния поминък. По отношение на модернизацията на флота и всички други въпроси, аз харесвам думата модернизация, вие също я харесвате, но трябва да обсъдим какво имаме предвид тук. Ако модернизация означава, че ще дадем пари на рибарите да изберат една по- зелена дейност. Ако искаме да им дадем пари, за да намалят своя въглероден отпечатък, това е нещо добро. Но имаме ли предвид тук увеличаване на капацитета на съдовете, защото в миналото това се случи. Увеличихме капацитета на корабите, така че тук трябва открито да говорим с цел намиране на най-добрия начин да се действа, защото не можем да даваме пари за увеличаване на капацитета. Освен всички останали аргументи, Сметната палата е написала един много стриктен доклад, който ни забранява да даваме пари за изваждане от експлоатация. По отношение на съпоставимостта с другите политики, ние положихме много усилия. Е, говорите за равнопоставеност между онова, което се иска и онова, което ние сме създали. Баланса между желанията и възможното. Искам да ви кажа, че ние трябва да отчетем интересите и на всички други заинтересовани лица трябва да сътрудничим с всички и сме се опитали да постигнем това в максимална степен. Всички останали предложения трябва да зачитат разпоредбите на СТО, тъй като ние сме поставили подписа си и под такива международни споразумения. Ако намерите предложения, които да отговарят на международните споразумения, ще е, ви подкрепя. По отношение на аквакултурите, нека да съм откровена. Как може да се намери альтернатива за нашите страни е, по отношение на улова? Ако не дадем възможност на страните да развиват аквакултурни проекти, знам какво ще стане ще се лови по-малко риба и ще увеличим вноса от трети страни, а тези страни ще ни предоставят аквакултури. Е, и това няма да е най-добрият начин за решаване на проблема, така че трябва да увеличим производството на аквакултури в ЕС. И тук не говоря само за страните, които имат излъз на море, говоря и за тези, които нямат такъв излъз. Е, става въпрос и за създаване на работни места. Така че е, на лице е необходимост е, да се увеличи производството на аквакултури. Естествено, че тук има противоречие, ще трябва да намерим изход. За най-отдалечените райони ще разгледаме вашите искания – трябва обаче да се придържаме към съществуващия режим и към относителната стабилност. Ще намерим и тук решение на проблема. В заключение искам да кажа, че съм напълно съгласна с госпожа Радос, Родост и господин Антиноро. Тук става въпрос за един работен документ. Той е предложен на вашето внимание. Това е основата за бъдещата работа. Не казвам, че това е най-доброто, с което можехме да излезем, но смятам, че това е една добра основа за промени. В него се споменават всички важни теми, нищо не е пропуснато и се стремим към активни промени. Така че има достатъчно време да давате мнение, да правите коментари, да правите изменения. Много от тях ще бъдат прегърнати от нас, но а, трябва да осъзнаете, че вие самите много често изразявате мнения, които си противоречат. Това е очевидно. Говорим за различни интереси. Така че, искам просто да ви напомня, че комисията в крайна сметка се опитва да създаде едно балансирано предложение. Благодаря. Много благодаря, госпожо комисар Даманати, Даманаки, от името на всички колеги и от мое име за това, че ни представихте пакета. Днес проведохме диалог и с полския министр, представляващ полското председателство. Той също предложи да води диалог с нас непрекъснато по време на всичките 6 месеца. Разбира се, предложението на комисията и предложенията на местните регионални фактори се различава. Ще изслушаме всички. Благодарим ви така или иначе. Нашата благодарност към вас е искрена, госпожо комисар. Оценяваме жеста. Просто исках да ви благодаря, госпожо комисар, преди да преминем към следващата точка. Сега ще имаме среща, заседание на координаторите. Преди това обаче искам да ви кажа, че следващото заседание на Комисията по рибно стопанство ще се проведе на 31 август. На 31 август от 9 до 12.30.